Ще започна с едно съобщение. Съобщението е следното. Съгласно правило 166 от регламента, председателя ще наложи наказание за господин Деграф по време на поведението му по време на гласуването на 28 октомври так, с като той а, е, бъде лишен от дневните си за а, е, продължение на пет дена. А, е, решението няма да се обжалва. Now I will, uh, I will speak in Romania. Сега ще